Уважаеми колеги, займете местата си, моля. Ще водя на френски язик, така че ако е нужно да поставите слушалките си, сега е моментът. Euh, Най-напред е, бих искал да е, приветствам най-сърдечно госпожа кандидат комисаря Стела Кирякидес на първото изслушване, провеждано от Комисията за околната среда, е възложено ние да изслушаме двама кандидат комисари и един изпълнителен вице-председател, заместник-председател на комисията. Нашата комисия е най-многочислена по време на този мандат. Е, госпожо кандидат комисар, това е красноречиво свидетелство за значението, което отдава Европейския парламент на нашата тематика, но тя, тя е и ваша тъй като в е, заданието, което ви е възложено от е, новоизбраната председателка на комисията в ондерлайн, е, се съдържат въпросите за здравеопазването, за борбата с рака, но и за безопасността на хранителните продукти и борбата с замърсяването, стратегията от полето до трапезата. Много и много теми, които ще бъдат в центъра на нашето внимание днес. А ако ми позволите, госпожо кандидат комисар, една, една бележка преди да ви дам думата и, и, и да изясня процедурата на днешното изслушване. По-голямата част от членовете на комисията, с които имах възможност да разговарям през последните дни и откакто получихме писмените отговори на въпросите, адресирани до вас, споделят е, широко, трябва да кажа, мнението, че е, що се отнася до здравеопазването, вашите е, отговори съдържат конкретни, прецизни ангажименти и, и, и това не е изненадващо предвид личния ви професионален опит. От друга страна обаче възникват някои въпросителни, някои съмнения, що се отнася до отговорите, които давате в частта по-специално безопасност на хранителните продукти. Е, ще имаме повод, разбира се, да се върнем на това. Е, цари мнението, че вашите отговори са доволно общи в тази тема, тъй като а, имахме възможност да разгледаме и а, отговорите на кандидат комисаря по селското стопанство, които преценихме като крайно мъгляви. Надявам се, днес ще можем да прецизираме, да, да, да уточним с вас вашите позиции. А що се отнася до това как ще процедира а, нашето заседание, координаторите леко промениха дневния ред. Всеки всеки ще има по минута и 15 секунди, става въпрос за колегите депутати, е, за задаване на, на въпрос, след което госпожа комисаря ще разполага кандидат комисаря ще разполага с 2 минути за отговор, след това още 45 максимум секунди за уточняващ въпрос и трябва да подчертая, че ще следя за това тези уточняващи въпроси наистина да, да са уточняващи, т.е. да са свързани с предходно зададения основен въпрос, т.е. а не повод да се подхващат нови теми или въпроси. Госпожа кандидат комисаря ще разполага след това само с една минута за отговор на уточняващия въпрос. И може да си представите, крайно трудно би било да се впуска в нови теми. Е, умолявам ви да спазвате този прав, правилник, този ред. Сега ще дам думата на госпожа кандидат комисаря за вцепително изказване в продължение на 15 минути. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа членове на комисиите по селското стопанство и по околната среда. Госпожи и господа, за мен е действително е голяма чест е, да се явя днес пред вас демократично избраните представители на народите на Европа, за да поискам е, вашето съгласие с моята кандидатура комисар по здравеопазването. Позволете ми обаче началото няколко думи народния ми език гръцки. За мен е голяма чест в качеството ми на кандидат-комисар да се явя пред вас. Всички знаем, че въпросите за здравето и здравеопазването са от максимално голямо значение за нашите съграждани в тяхното ежедневие. И това ще ме води тази мисъл по време на мандата ми като комисар, ако кандидатурата ми бъде утвърдена от Европейския парламент. Уважаеми Колеги, уважаеми приятели, европейските граждани е, очакват е, онова спокойствие, е, което могат да получат само благодарение на достъпа до здравни услуги, безопасни хранителни продукти и защита от епидемии и заболявания. Те заслужават това спокойствие. В Европейския съюз стандартите за човешкото, животинското и растителното здраве са сред най-високите и ние разполагаме с най-висококачествени системи, да отговорим на тези очаквания. Е, да преодолеем неравенството в това отношение. Комисията в Лайен желая да поведе един Европейски съюз, който се стреми към повече. За нашето поколение Европа бе проект за мир, благоденствие и единство. За нашите деца Европа следва да бъде далеч повече те недвусмислено заявяват пред нас категоричното си желание да живеят в една природосъобразна, здрава среда, в една зелена и устойчива планета. През целия си живот съм служила на значими обществени каузи. Трикратно съм била член на нашия национален парламент, имах и честа да бъда председател на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. В продължение на 27 години съм работила с деца и подрастващи в качеството си на клиничен психолог в е, държавни болници по въпросите за е, менталното здраве, за благоденствието на унези сред нас, които често биват забравени. И аз добре от първа ръка знам колко е важно здравната система да функционира добре. Знам, че колективното здраве на обществото зависи от личното здраве на всеки отделен негов член. Това обаче не стига. Нещата се свежат и до здравето на нашата планета. И аз заставам днес пред вас, готова да посветя цялата си енергия, всички свои знания и умения в услуга на тези европейски каузи в качеството ми на комисар по здравеопазването през идните пет години. Скъпи приятели, здравето е област, в която Европейският съюз следва да се стреми към повече. Не можем да се самозадоволяваме с постигнатото. Виждаме преобразования в климата, природата, технологията и демографията, които водят до дълбоки обществени промени. Европа трябва да поведе прехода към една здрава планета, към новия цифров свят. И това са предизвикателства, които засягат пряко качеството на живота ни, социалната кохезия, конкурентоспособността и економическия растеж. Можем да се справим с тези предизвикателства успешно само с подход основан на единното здраве. Здравето във всички области на политиката. И така наречената зелена сделка ни дава възможност да се обърнем към тези предизвикателства по един холистичен начин, тъй като поставя доброто здраве и устойчивото, хранително и достъпно финансово хранене като единствена политическа област с широк обхват под знака на климатичната неутралност и нулевото замърсяване. И за мен е удоволствие, че е, в моя портфел попадат безопасността на хранителни продукти, животинското здраве, е, растителното здраве. Е, и се вълнувам от това, че ще мога да поведа изпълнението на стратегията от полето до трапест. Това са предизвикателства наистина но не се боя да ги приема съзнанието, че вие ще бъдете мой неразделен партньор в този процес. В качеството си на парламентарист аз сама признавам съществената роля, която ще играят вашите две комисии. Запознах се с мнозина от вас през последните няколко седмици и за мен е ясно, че ние в много отношения споделяме общи възгледи. Е, защитаването на гражданите от рискове като е, е, веществата нарушители на системата за вътрешна секреция в организма, намаляване на зависимостта от пестицидите, е, утвърждаване на животинското здраве и хуманното отношение към животните. По тези въпроси ще обединим усилията си. А в същото време аз ще работя в тясно сътрудничество с националните правителства, тъй като добре съзнавам, е, че налагането на правилата в тази област може те първа да се подобри. Жизнено важно е да избегнем накърняването на общественото потребителско доверие и обществено общественото здраве при нарушаване на правилата. Изграждането на доверието е категорично необходимо като залог за успеха. Прозрачността и добросъвестността следва да ни водят трябва да се справим най-сетне с явления като злоупотребите и измамите в областта на хранителните продукти, които подронват доверието в единния пазар, доверието на нашите съграждани. Ще се постарая нашите съграждани да са бъдат здрави. За тази цел трябва да се осигури непрекъсваем поток на достъпни медикаменти. Европейската фармацевтична система осигурява на нашите съграждани достъп до висококачествени, е, достъпни медикаменти вече в продължение на десетилетия. Аз ще се занимая активно с модернизацията на тази система, с укрепването на нормативната уредба, особено за медицинските е, апарати и съоръжения. Е, ние трябва да запазим лидерските си позиции в световен мащаб в това отношение. Цифровите технологии, изкуственият човешкият разум следва да бъдат впрегнати в услуга на това усилие е, в интерес на пациентите и на специалистите в здравеопазването. Аз бих желала е, да опозатворя в максимална степен този потенциал и гледам на създаването на европейско пространство на здравните данни като на важна стъпка в правилната посока. Всички тези въпроси Европа има да изиграе особена роля на световната арена. Един Европейски съюз, който се стреми към повече, не може да си позволи да гледа навътре към себе си. Нашите действия трябва да бъдат глобални и многостранни, да достигат далеч отвъд нашите граници. Антимикробната резистентност е заплаха както за Европа, така и за света като цяло. Часовникът, тиктака, трябва да действаме Днес Европа следва да води тези глобални световни усилия и аз ще е, е, предложа международно споразумение е, за регламентиращо достъпа и употребата на антимикробните препарати. По тази причина аз ще отдам приоритетно значение също така на изпълнението на план за действие, европейски план за действие Единно здраве. И накрая, госпожи и господа, ракът. Е, магистрален приоритет е, за следващата комисия, е, който аз вземам особено при сърце. Планът на Европа за побеждаване на рак. 40% от нас ще се сблъскат с това заболяване през живота си. Малко са семействата, които не познават тази болест. И това е достатъчно основание. Е, раковите заболявания да бъдат е, на първо място сред нашите приоритети. Удържането на победа на трака налага всички да се включат активно в рамките на един действително хоризонтален подход при който здравето присъства във всички области на политиката. От храната, с която се храним, до начина на живот, който водим, медикаментите, техническите средства, са, всичко това е от значение в тази борба. Главната цел е да се намали въздействието на раковите заболявания в Европа. Планът да победим мрака има отношение към всички действия в заданието, което ми е възложено от полето до трапезата, зелената сдилка, антимигробната резистентност, е, новаторството в фармацевтиката, достъпността на медикаментите. Необходимо е да се занимаем с превенцията, диагностиката, терапията, научно-изследователската работа, грижата за е, преживелите ракови заболявания, палиативните грижи. Необходимо е да се включат всички сектори, не само здравеопазването, в това число и образованието и опазването на околната среда. Работила съм с Европейския парламент в това отношение до сега, в качеството си на председател на Европа Дона, е, Европейска коалиция за борба с рака която участват всички законодателни събрания, изпълнителните власти и деловите среди. И аз участвах в приемането на първата резолюция, посветена на рака на гърдата от Европейския парламент още през 2003 година. Повлияването на, на е, благосъстоянието на пострадалите от е, ракови заболявания винаги е било водеща за мен задача. И основавайки се на личния си опит, мога да ви уверя, че това ще остане водеща за мен задача, ако кандидатурата ми бъде утвърдена. Госпожи и господа, в качеството си на комисар, аз ще бъда овластена е, да утвърждавам принципи, в които съм била страстно убедена през целия си живот. Ще работя с Европейския парламент, с държавите членки, с широко заинтересованите страни, с колегите комисари за подобряване на общественото здраве и гарантиране на едно устойчиво бъдеще за Европа. Когато установим слабости в нашите системи, следва да обединим усилията си, за да намерим лечението, да посветим цялата си енергия, цялата си привързаност на тази задача. Изграждането на партньорски взаимоотношения, основаващи се на почтеността, доверието, прозрачността и отговорността. Мнозина от вас в Страсбург е, ми зададоха въпроса какво се надявам да постигна по време на мандата си. За това и мисля от първия ден, в който тръгнах по този път. За пет години, или по-скоро след пет години, искам да обърнем поглед назад и да кажем – Реализирахме амбициозен план за борба с рака и намалихме страданието от тези заболявания. Осигурихме е, по-безопасно, по-екологосъобразно хранене за нашите граждани. Подобрихме общественото здраве и достъпа до здравни услуги. Е, достигнахме до ежедневието на своите съграждани. Направихме така, че Европа да действа за благото на всички свои граждани в областта на здравеопазването. Посрещнахме предизвикателствата и ги преодоляхме. И ето това е причината, по която днес се явявам пред вас, за да поискам вашата подкрепа, заедно да реализираме всички тези цели. Нека обединим усилията си, за да вдъхновяваме и изпълним обещанията си пред бъдещите поколения. Съединението прави силата. Благодаря. Благодаря. Сега как ще процедираме? Имаме седем въпроса първо. Съответно от седемте политически групи е, в парламента. Е, въпросите ще бъдат задавани от координаторите на групите или от техните представители. След това ще имаме 18 въпроса, е, като задаващите въпроси са разпределени по системата ДОНТ. Като вероятно ще бъдат задавани въпроси и от членове на Комисията по селското стопанство, които присъстват на днешното изслушване. Ще започнем с първия въпрос, зададен от ЕНП, Долорес Монсерат, минута и 15 секунди. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо кандидат. Въпроса за борбата с рака много ме занимава. Е, всички ние имаме близки, които са е, засегнати от това заболяване. То е безмилостно. Ракът е най-честата причина за е, смърт на пациентите. Милиони 400 хиляди европейци ще умрат от рак тази година. Пациентите, болни е, от рак в Централна и Източна Европа, имат 30% по-малко е, възможности за лечение, което е недопустимо. Такава е суровата действителност, е, но тя трябва да се промени. Смъртността обаче е намаляла с 10%. 30-40% от случаите на рак са предотвратими. Ако живеем по-здравословно, ако заложим на превенцията и ранната диагностика, ще удвоим процента на преживелите рака. Госпожо кандидат, Европа е водеща в борбата с рака. И моят въпрос е, е, предвиждате ли във вашия е, план мерки за равномерно разпределение на това, което се прави? Благодаря, госпожо Монсерат. Наистина тази тема е много близка до сърцето ми и много лично ме засяга. Плана на Европа за победа на рака трябва да обхване всичко, което споменахте. И този план ако е ефективен, не може да а, изключи никого. Не можем да говорим за неравенства, не може да имаме неравенства, когато говорим за борба с рака. Трябва да обхванем всички аспекти, от превенцията до палиативната грижа. Защото наистина е недопустимо а, да не. А, правим това, което е възможно да се предотврати рака, да не инвестираме в промяна на начина на живот, за да се намалят страданията. Споменах също така и диагностиката. В много държави има програми за скрининг. Тези програми за скрининг обаче трябва да са ефективни, трябва да са акредитирани, трябва да следват европейските насоки. Знам, че Европейския парламент, за което ви благодаря, през 2019 година прие резолюция за рака при жените. Достъпа до лечение и до лекарства е от основно значение Този аспект обаче трябва да се комбинира и с други аспекти, които вече спомена. A number of cancer patients lose their lives because... Много от пациентите е, обаче е, губят жи... битката с рака е, заради антимикробната резистентност. Ето това е друга тема, която трябва да залегне във всички приорите е, политики на Съюза, а не да се работи по нея изолирано. И мисля, че трябва да положим много усилия в тази посока. Е, благодаря. Втори въпрос имате ли? Да, вие казахте за всички европейски пациенти трябва да има равни шансове. Никой не може да бъде изоставен в битката с рака. Не бива да има втора класа хора, когато говорим за тази тема. Има програми, като например програмата от Малета, които имат за цел да преодолеят точно това. Но трябва да продължим да работим. Трябва ни инициатива на европейско равнище за равен достъп до лечение, за да намерим най-добрата практика в борбата с рака. Рака има много лица и трябва да вземем предвид всички. Може би ще ни е необходимо и хуманизиране на лечението на пациентите, за да може лечението да бъде цялостно и те да получават не само медицинска подкрепа, но и психосоциална, защото рак е свързан с стрес, с самота и така нататък. Ако искаме по-здрава Европа, трябва да инвестираме в превенцията на рака. И моят въпрос е Какви мерки предвиждате, за да увеличите финансирането на научните изследвания в тази област? Председателя моли да се спазва времето. Благодаря ви. Европейския план за победа на трака трябва да включва всичко. Вие говорихте за неравенството при лечението. Искам да спомена нещо положително, което излезе от този парламент, а именно трансграничната директива за здравоопазването. Това е начин по който да променим живота на пациентите. Европейската мрежа за редки ракови заболявания, редки заболявания, дава възможност за обмен на знания. Аз вярвам в сътрудничеството, вярвам, че можем много да направим. Нямам бърз отговор за това как да продолеем недостига на лекарства. Ще работя по тези въпроси, ако минем успешно през това изслушване. Ще направя всичко за победата на рак. За социалистите и демократите, госпожа Гутланд. Уважаема госпожо кандидат. Експозицията е тема, с която се занимаваме отдавна. Тежките заболявания, като диабета, безплодието, малформациите, Особено, особено засегнати от тези неща са малките деца. Тези заболявания ни струват а, м, огромни средства всяка година. Някои от тях могат да бъдат обаче а, предотвратени. Проблемите са навсякъде в играчките, в храните, в опаковките, навсякъде се съдържат отровни вещества и това искаме да подобрим. Затова искаме да ни дадете предложения, хоризонтални критерии, за да може да включим всички сектори. Ще ни обещаете ли, че ще търсите конкретни решения за а, справяне с тези проблеми, вместо да се криете зад мъглявите стратегии на комисията от 2018 година? Първо, а, Искам да ви благодаря за този а, въпрос. Аз се придържам към структурата на описанието на моя ресор. Вие сте абсолютно права, когато казвате, че трябва да правим много, много повече за подобряване на а, човешкото здраве. Никой не оспорва това. Имаме резолюция от 2019 година. Знам, че Европейския парламент иска да види законодателно предложение преди 2020 година. Трябва да продължим обаче да определим хоризонтални критерии и мисля, че това трябва да ни е приоритет. Постигнали сме напредък през последните 20 години. Не искам да кажа, че не е постигнат напредък, но трябва да направим много повече. Защото а, сме тук, или поне аз като кандидат-комисар, съм а, по една единствена причина, защото искам да подобря здравето на гражданите и околната среда. Сега на вашия въпрос. Имаме нужда от повече научни изследвания, за да видим така наречения ефект на смесването. Така че да, аз ще изчакам резултатите от проверката за пригодност. Е, ще видя дали някои държави членки, дали вече имат планове за действия в тази област. Ще ги подкрепя. Е, мисля, че всички сме наясно, че е, веществата, които влушават функцията на ендокринната система, ще бъдат основен приоритет. Благодаря ви. Не искам да, се, да споря с вас, но може би нещо по-конкретно. как изглеждат нещата при различните токсични продукти, които се използват. Трябва да се изготвят дефиниции, например за веществата, за които се предполагат, че смущават в хормоналните функции, мутагените, канцерогените и така нататък. Нямаме дефиниции за тези вещества. Аз не искам също да споря с вас, аз просто а, искам да дискутираме и да чуя какви са вашите проблеми. не бих се впуснал в сравнение дали веществата, които смущават функцията на ендокринната система са по-опасни от канцерогените или не. Знам, че и двете влияят отрицателно на човешкото здраве. Ще изчакаме проверката за пригодност с нетърпение очаквам да работя с вас в тази област и да видим какво трябва да направим, за да се предвижим напред, защото със сигурност това не е, е област, която може да си позволим да изостанем. Е, моята позиция в това отношение е твърда. Благодаря. Сега ще дам думата на самия себе си, което винаги е, е много добре. Сега е, оставям ролята си на председател за минута и 15 секунди. Уважаема госпожо е, кандидат-комисар, е един въпрос за пестицидите. Вашите писмени отговори на нашите въпроси, вие казвате, че трябва да видим дали можем да зададем задължителни европейски цели, за да се намалят рисковете, проистичащи от пестицидите. Вие казвате, че заедно трябва да помислим. Това не е призив за конкретни действия. И за това въпросът ми е съвсем прост. А в рамките на тази стратегия от фермата до трапезата, има ли ня... имате ли някакви количествени цели, изразени с числа, за намаляване употребата на пестицидите? Um, Всички ние сме наясно, че има силно законодателство за пестицидите. Ние също така обаче знаем, че това законодателство не се прилага достатъчно добре. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че създаде комисията ПЕСТ, която даде много добри резултати и беше много критична към държавите членки. Доклада на тази комисия иска прозрачност и отчетност. За мен това са много важни неща. В рамките на Рефит тече оценка, с която трябва да се запознаем. И аз съм оптимистка, че изменението в общото законодателство за храните ще тръгнат в тази посока. Бих могла да кажа поне от своя име, че а, обещавам да намалим а, зависимостта ни от пестицидите и ще се опитаме да инвестираме в намирането а, на по-малко рискове альтернативи. Мисля, че това е част от нашата отговорност. Това се съдържа и в описанието на моя ресор. А, чрез а, от фермата до трапезата и зеления курс. Опасенията са на лице, те са оправдани, трябва да се отнесем към тях достатъчно отговорно. Пестицидите влияят на хората, за това е необходимо да се зададат цели с количествено изражение за тяхното намаляване. Пестицидите също така влияят много отрицателно и на пчелите – Каква ще бъде оценката на комисията за риска за пчелите? И ако парламента не приеме предложението на комисията, ще се придържате ли към а, на научните указания на Европейския орган за безопасността на храните? Ще упражнявате ли натиск върху държавите членки, а, така че те да се а, е, придържат към научните достижения на ЕОБХ? Аз като кандидат-комисар мога да обещая, че няма да се сваля летвата, що се отнася до е, опазването на пчелите. И искам да подчертая нещо много важно. Защитата на пчелите трябва да бъде поставена в центъра на нашата политика. Това също е част от политиката за Европейския зелен курс, който е залегнал в описанието на ресора. Е, комисията забрани три неоникотиноида е, през 2018, ако не се лъжа, но има трудност, е, трудности при прилагането на документа, който съдържа насоки за пчелите. Е, Елбаха в момента преразглежда е, резултатите, защото също така трябва да помислим и за хроничната токсичност. И трябва да намерим консенсус. Намаляването на използването на неоникотиноидите и намирането на альтернативи е, е основна задача. Това обаче трябва да стане чрез консенсус. Аз ще работя с парламента, и с държавите членки, за да, не можем, за да можем да намерим път напред, така че да приложим документа за защита на пчелите и по този начин да опазваме околната среда. А, като когато видите портфела по здравеопазването, винаги се говори само за здравеопазване. Здравето обаче е дано и то включва всичко. Хората, животните, растенията, околната среда и така нататък. И знаеки това, не мога да кажа че този аспект е по-малко важен от другите аспекти, които повдигна госпожа Монсерат трябва да а, опазваме всички аспекти, които касаят човешкото здраве и това е моят подход. За зелените, господин Ривази. Госпожа, извинете, Ривази. Добре дошли при нас в комисията. Не съм много доволна от а, вашия отговор. Казвате, че комисията а, има за цел да постигне нулево замърсяване. А, ще има конфликти, ще имате конфликти е, с предишната комисия. Парламент беше изключително недоволен от работата на комисията. Дори създадохме специална комисия, за да можем да постигнем значително подобряване на законодателството в областта на пестициите. Комисията обаче отказа да, подкрепи, е, да промени подхода си. Е, парламентът поиска да бъдат възприяти насоките на ЕОБХ за пчелите и е, е, това е предвидено в законодателството, уважаема госпожо е, кандидат. Пестицидите могат да бъдат допуснати до пазара, ако не, е, не са отровни за пчелите. Затова отправяме нашите предложения. Комисията обаче нищо не прави, следователно нямаме е, е, никакви резултати. И затова, ако вие станете комисар, ще промените ли подхода на комисията и ще ни представите ли в рамките на 3 месеца законопроект, който изцяло се опира на а, а, достиженията на ЕОБХ? Благодаря ви много за този въпрос. Е, е, долавям вашето разочарование. Не мога да отговарям за това, което се е случило до този момент. Е, това, което мога да кажа, как сега виждаме нещата от тук нататък и какво пише в моя, заданието за моя ресор и какво смята председателката на комисията. Аз съм парламентаристка. Законодателството е за това, за да се прилага и всички трябва да работим за това. Вие ме попитахте дали в рамките на 3 месеца ще представя законопроект. Знаете, че комисията е колегия работим в екип, но ще опитам. Ще се опитам да а, получа консенсус, за да прилагаме законодателството. За мен това не са празни думи. Това е записано в мандата ми. А, моя мандат изисква да бъде част от Европейския зелен курс под ръководство на, на заместник председателя Тимерманс и да поискаме от всички резултати. Пестицидите по отношение на пестицидите всички трябва да признаем, че законодателството не се прилага. Комисията ПЕСТ изготви доклад. Благодаря ви за този доклад. Него се казват много истини. И сега следващата комисия, ако стана комисар по здравеопазването, ще работя за постигане на резултати. Vous répondez quand même pas tout à fait à la question. Parce que... Не ми отговорихте съвсем точно на въпроса. Има закон от 2009 година, който изисква да се вземе предвид хроничните действия. Комисията и държавите членки не спазват този закон. И за това ви питам – дали ще представите акт на съвета. Въпрос е политически, а не технически. Съвета а, трябва да го гласува с квалифицирано мнозинство. Вие дори в комисията нямате смелостта да предложите а, законодателен акт на съвета. Ако вие станете комисар, трябва да направите така, че разпоредбите на ЕОБХ за пчелите изцяло да бъдат приложени за целта е необходим е, и съвета. Въпрос е политически, а не технически. Да, въпросът е политически. За това казах, че искам да имам възможността да работя с държавите членки, защото вие сте напълно права. Не може е, да е, работим само по острата токсичност. Трябва да, да работим и по хроничната токсичност. Аз ще а, предвижа тази тема напред. За това, защото е изключително важно да опазим нашата планета, нашата околна среда и е, ежедневието, е, начина ни на живот, чрез зеления курс и от фермата до трапезата. Иде Силвия Лимер. Запозна се много внимателно с писмените ви отговори и за това искам да ви задам въпроси, свързани с две теми, които не могат, на, на които отговор е по-сложен. Първо, донорството на органи. До този момент държавите членки съществуват различни разпоредби. В Германия в момента се обсъжда едно противоречие в разпоредбите. И моят въпрос е вие лично ще запазите ли субсидиарността, при която държавите членки е, сами регулират донорството на органи, всяка за себе си, или ще въведете европейски разпоредби? Ако предвиждате европейски разпоредби, какви ще бъдат те? най-вече по отношение на съгласието за донорство. Второ, вие засегнахте проблема с антибиотичната резистентност, но не споменахте един от първичните проблеми, а именно а, а, липсата на разработка на нови субстанции. Как а, а, ще движете напред а, а, развитието? когато не се използват така наречените резервни антибиотици. Така че фармацевтичната промишленост вече няма стимул да разработва такива резервни антибиотици. Благодаря. Не мисля, че мога да отговоря за две минути на двата въпроса, но благодаря за тях. Донорството на органи е много важна тема за всяка държава членка. Тази тема е толкова важна, защото много човешки животи зависят от нея. Това, което искам да поставя като приоритет е безопасността и да работя за подкрепата на новаторството в тази област. Знам, че а, при някои държави има система за отказ. Знам, че тя не работи във всички държави членки. Мисля, че към края на 2019 година комисията трябва да излезе с оценка. Ще изчакам тази оценка, преди да реша какво да правим. Държавите членки са изготвили планове за действие, но дали ще ни трябва рамкова европейска стратегия. Още не знам, ще изчакам резултатите. Признавам, темата е много сериозна, защото тя засяга много хора. Много хора са в списъка на чакащите. За антимикробната резистентност права сте. Е, не казах какво трябва да правим. Установили сме, че има проблем е, 30 хиляди души загиват заради антимикробна резистентност. Има план за действие, но дано не бъркам, но има 70 действия в дневния ред в плана Едно здраве. трябва да възприемем цялостен, холистичен подход, трябва ни глобален отговор, защото а, проблема е глобален, затова Г20 и СЗО също работят по него. Трябва да дадем отговори и с иновации, с нови антибиотици. Проблема а, а, е с унищожителни последици. Той не се спира на границите и много ми се иска Европа да поеме водещата роля. Не отговорихте на нито един от моите въпроси, защото аз ви питах за вашето лично мнение. Питах ви дали според вас трябва да има европейска разпоредба за донство на органите. Вие много така хитро заобиколихте отговора. Аз точно това очаквах да направите. Как ще стимулирате развитието по отношение на антимикробната резистентност, като не позволявате да се използват альтернативни антибиотици. И на това не отговорихте. Да, това бяха въпросите ви. Но дали ще имаме рамкова стратегия за донорството? Не знам. Ще чакам оценката, която ще бъде изготвена до края на 2019 година, за да видим къде сме и как да вървим напред. Защото трябва да вървим напред а, на основата на достижанията на науката. Не искам да кажа нещо, което няма да мога да изпълня, защото не разполагам а, с достатъчна а, информация. Чакаме оценката в края на тази година. Антимикробната резистентност ние трябва да служим за пример, трябва да стимулираме индустрията да разработи нови антимикробни препарати. Sorry, we are moving to ECR. Продължаваме е, към ЕКАРЕ с госпожа Комсинска. Благодаря много, господин председател. Като отговор на зададените в писмен вид въпроси, вие сте казали, че ще се сътрудните тясно с всички комисари и заинтересовани лица от обществото и бизнеса, за да може да отговорите на целите за устойчиво развитие на ООН. Казахте, че трябва да се мобилизират всички налични инструменти за обществено здравеопазване, научни изследвания и политика в областта на медицината. Споменавате и определени свои намерения, свързани с интегрирана мобилизация на агенциите, които по принцип участват в тези процеси. Смятате ли, че има някаква нужда за по-добра координация на дейностите, които се предприемат от страна на съответните дирекции на Европейската комисия и съответно рационализиране на техните задачи в областта на здравната политика, така че дейностите наистина да са изчерпателни и да отговарят на програмата на ООН и Европейски съюз, особено цел номер 3. Благодаря много за така зададения въпрос. Винаги можем да имаме по-добра координация от тази, която се случва в момента. Председателя на Европейската комисия много ясно изложи как ще работим ние в колегията. Много от областите, особено областите като здравеопазването, които обсъждаме днес, са хоризонтални. Тоест, те са част от аз бих казала, че ако стана комисар, моето задължение ще бъде да работя в тясно сътрудничество с всички останали комисари, които са част от зелената сделка и засяга въпроси, свързано с общественото здраве. Комисар Тимерманс, комисар Вестагер и други колеги, защото всички тези неща трябва да влезат, да, да влязат, извинявайте, като част от здравеопазването. По този начин ще можем да постигнем онова, което сме обещали. По отношение на по-добрата координация, аз съм човек, който работи в, в различни организации с тях, там, където виждам, че има проблеми, търся начин по който те да бъдат разрешени и да се рационализира работата. Ще се опитам да използвам този подход в своя мандат. Внимателно ще се слушвам в това, което имат да кажат парламента и парламентаристите. И много пъти по този начин можем да видим нещо, което по принцип не сме успели да забележим. Така че да, наистина. Смятам, че много е важно да работя в тясно сътрудничество с комисарите. Важно е да има по-добра координация и това ще бъде част от моята програма, ако бъда избрана за комисар. Не вярвате ли, че Европейската комисия след реформата и след промяната на програмите на отделните генерални дирекции би могла да допринесе за това фармацевтичната индустрия на Европа да се върне в Европа, което ще даде по-голяма безопасност на нашия континент и също времено ще ни даде по-добър достъп до всички необходими лекарства. Аз знам, че това е сериозно притеснение на много кръгове и знам, че ние зависим от лекарства, които идват от трети страни. Съответно, трябва да бъдем изключително внимателни от гледна точка на нивото на контрол, за да можем да сме сигурни, че тези продукти са безопасни. Да, мисля, че трябва да инвестираме и да насърчим иновацията и Европа трябва да има водеща роля по отношение на фармацевтичната индустрия. Много е важно това да се случи. Целият пакет, който обсъждаме днес и споделяме, включително дигитализацията или цифровизацията, всъщност е онова, което означава, че би трябвало при всички положения да следим научните изследвания. Аз искам, като някой, който е, е работил в здравния сектор и като парламентарист, който непрекъснато е в контакт с хора, които имат нужда от лекарства, аз много добре знам какво означава да имаме недостиг, на дадено лекарство, знам какъв е проблема с достъпността на определени лекарства. Искам да ви кажа, че имам решение, то е бързо, но нямам такова. Това, което знам, е, че трябва да видим всичко. Всичко комплексно. Да видим каква част от разходите се възстановяват, какви са цените. Трябва да сме сигурни, че пациентите имат достъп и осигурени лекарства, да имаме една цялостна стратегия в областта на фармацевтичните продукти, за да можем да предоставим това, което е необходимо на пациентите. Искам също така да а, спомена нещо, което може би не беше споменато. Вероятно ще се появи като тема. Оценката на технологията в областта на здравеопазването е нещо много важно, което трябва да направим, ако искаме да постигнем тази цел. Така че като разгледаме това и възможните нови бизнес модели, ние би трябвало да оставим Европа, да поставим Европа във водещо място. Благодаря. Катерина Конечна от името на ГОЕ. Уважаема госпожо кандидат комисар, Искам да се спра на последното ви изречение, което е свързано с моя въпрос. Според Евробарометър, повечето европейци биха искали Европейския съюз да се занимава повече с темата за здравеопазването. Някои от тях смятат, че мерките, които взима Европейския съюз по отношение на здравеопазването, не са достатъчни. Ние с вас ще се съгласим, че всички европейски граждани следва да имат равен достъп до лечение особено по отношение на редки болести, но не само по отношение на тях. Този процес се задълбочава от липсата на обща оценка на наличните технологии в областта на медицината на европейско ниво. Вие казахте, ако успеете да станете комисар, но аз ви задавам следния въпрос. Ще продължите ли да подкрепяте нашите предложения тук от парламента, защото в съвета те са блокирани и е, вероятно нищо няма да се случи по отношение на достъпа на пациенти до здравна грижа, ако това не, не се преодолее. През 2018 година имаше предложение и след това беше разгледано през 2019 година. То е много важно този вид оценка защото позволява на пациентите да разберат и да знаят дали ще могат да бъдат прегледани с безопасни уреди и позволява нововведения. Знам, че някои държави членки имат голямо нежелание да продължат да работят по темата. Също време обаче трябва да разберем, че не би трябвало нито една от страните членки да изостава. Ние би трябвало да обединим своите ресурси, да имаме общи стандарти, за да можем да защитим пациентите. И това, вярвам, е една от темите, по които ще работя особено усилено, за да изградим консенсус, така че в крайна сметка предложението на комисията от 2018 година във връзка с оценка на технологията в областта на здравеопазването да бъде прието. Това е част от системата която, за здравеопазване, която ние на европейско ниво бихме искали да насърчим. Nicméně ráda bych vám řekla, že to není jenom o bezpečnosti, ale především o účinnosti. Искам да ви кажа, че тук не говорим само за безопасност, но и за ефикасност. Търсенето на консенсус желая ви успех, ако работите с държавите членки. Но ще ви бъде много трудно. Мисля, че всички трябва да разберем, включително и колегите от държавите членки, че без това никога няма да може да има равнопоставеност при пациентите. И тук в тази оценка сме се опитали да включим повече пациентите и искам да ви попитам дали сте дали ще работите за засилване на ролята на пациентите в други законодателни актове, дали ще имат активно участие от тяхна страна по време на вашата работа, дали ще се вслушате в тяхните желания. вашия въпрос е доста сложен. Аз самата съм защитник на правата на пациентите – Не знам дали знаете, но аз а, преживях рак, бях диагностицирана и се лекувах и през целия си живот съм работила в много тясно сътрудничество с пациентски организации в страната, в която работих прокарахме законодателство, което позволи на пациентските организации да участват в дискусиите всеки път, което се взима решение, което ги засяга. Така че да, ще работя в много тясно сътрудничество с пациентите, но ще работя в тясно сътрудничество и с всички останали заинтересовани страни, за да можем да постигнем консенсус във връзка с оценката на технологията в областта на здравеопазването. Трябва ни стандарт и трябва да постигнем напредък. Благодаря ви. Благодаря. Минаваме към втория кръг на въпроси. Започваме отново с НЕП. Давам думата на колегата. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви с номинацията ще задам въпрос, който вие не засегнахте в своето кратко въведение, а то е голямо предизвикателство цифровизацията. И най-вече електронни рецепти. С поддържането на електронни досиета на пациентите, най-вече за пациентите с рак и хепатит, както и оперативната съвместимост на различните системи през граница, както и разработването на други системи, свързани с изкуствения интелект. Има много неща, което трябва да се свържат на ниво държава членка, но на ниво Европейски съюз. Тук нещата се развиват бързо. Искам да повторя. Развитието по отношение на лечението и лекарствата е факт, но има и нещо друго трябва да се развива самата здравна система, а това не може да стане без нововведения и дигитализация или цифровизация. Моя въпрос е дали, ако подкрепим вашата кандидатура, как... вие ще предприемете някакви мерки, какви ще бъдат те, за да подкрепят цифровизацията на здравния сектор в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за зададения въпрос. Както вероятно сте видял в писмото с моята мисия, има информация за съставяне на информационна база за здравеопазването на европейско ниво. Това е част от всяка здравна програма и е от изключително значение за гражданите. Ние наистина сме видяли ефекта на такава цифровизация – Имаме напредък, например, по отношение на трансграничното здраве през 2019 година. Виждаме да се обменят електронни рецепти между две държави членки и съответно информация за пациентите. Това позволява да имаме последователност и продължителна грижа през граница, което е важно за нашите пациенти. Ние като комисия сме отдадени на задачата да има цифровизация. Вече имаме референтните мерки на евро... а, мрежи извинявайте, на европейско ниво, което позволява на лицата с редки заболявания, които се лекуват от педиатри, да имат достъп до тях и мисля, че това много ще промени начина по който в момента се лекуват пациентите. Така че да, поели сме такъв ангажимент. Искам обаче да добавя нещо, което често не взимаме предвид. Трябва да сме внимателни, да защитим добре данните на пациентите. Винаги трябва да имаме това предвид, когато говорим за електронно здравеопазване. Защитата на данните трябва да е много важна. The European Health Data Space. Този проект за Европейска база данни за здравеопазването ще събере всички тези данни – това е част от моята мисия. Очаквам да работя с комисар Вестегер, за да може това да бъде постигнато максимално бързо. Благодаря. Напълно съм съгласен с темата за защита на данните. Говорихме за роботи, за изкуствен интелект. Това ще постави много етични въпроси, но за да имаме оперативна съвместимост, да имаме един и същи формат за здравните досиета, т.е. да може досието на един пациент да се използва в друга държава членка, ние трябва да имаме подкрепата на пациентите и на гражданите. Смятате ли да информирате повече пациентите във връзка с електронното здраве и да има по-добър обмен на данни между държавите членки? I... Един от проблемите, който аз виждам е, че не всички държави членки са на едно и също ниво. И това е проблем, защото ние искаме всички да продължим заедно напред. При цифровизацията не всички се намират в една и съща изходна позиция, т.е. ние трябва да окоръжим държавите членки, особено тези, които не са толкова напреднали, да продължат да работят. Това е от изключително значение, защото ако искаме да използваме трансграничната директива, която е променила живота на толкова много пациенти. И е хубаво да видим тук и положителното, което се случи през последните няколко години. То ние трябва да насърчим държавите членки да продължат да работят по темата за електронното здравеопазване. Аз съм напълно наясно с проблемите. Знам и една от темите, която вие засегнахте нещо, което не, е- не се споменава често и се радвам, че вие го направихте, че го споменахте, информацията, която се предоставя на пациентите. Пациентите понякога не знаят какво е на тяхно разположение, от какво могат да се възползват. За това е задължение на държавите членки пациентите да са информирани. Благодаря ви. Рори Палмер за социалисти и демократи. Благодаря. Ако вие излезете с амбициозен план за борба с рака в Европа, сигурен съм, че парламента ще бъде обединен и ще ви подкрепи за изграждането на този план. Вие често споменахте тази вечер колко е важна превенцията. Това е много важно за плана по отношение на борбата с рака, но е важен и за общата грижа и за равнопоставеност. Ако обаче искате е, да имате превенция в е, центъра на своя план, ще се сблъскате с е, много важни противници, с много сериозни противници в различни бизнес области. Моя въпрос е какви мерки ще вземете, за да намалите използването на тютюн и алкохол сред населението? Дали съм готова да проведа този разговор? Да. Дали съм готова да сваля летвата? Не. Не можем да свалим летвата, когато говорим за превенция по отношение на раковите заболявания. Ние много добре знаем, че можем да предотвратим много от разновидностите на рак, които днес водят до смъртни случаи. Трябва да имаме трябва да продължим да работим по директивата за тютюневите изделия, за да сме сигурни, че стигаме до младите хора, които, за съжаление, сега използват все повече и повече тютюневи продукти. По този начин те застрашават своето здраве. Също е валидно и за алкохола, но не е само това. Има още много неща, свързани с превенцията. Много от факторите на околната среда също трябва да бъдат разгледани, когато говорим за превенция. Така че плана за борба с раковите заболявания е амбициозен, но вярвам, че ако работим заедно и подходим отговорно, бихме могли да постигнем промяна. Нямам никакви притеснения да работя срещу тези, които не искат да се движим в правилната посока. Раковите заболявания са част от ежедневния живот на много от нашите граждани. Казах в своето въведение, че трябва да разгледаме този въпрос цялостно. Превенцията е изключително важна част от целия въпрос. Трябва да разгледаме нещата от хоризонтална гледна точка и да разгледаме начина на живот на хората. Това е част от превенцията. Поради тази причина аз бих инвестирала много в предоставянето на информация, работа с заинтересованите страни, за да имаме превенция, за да имаме по-безопасни храни, за да се промени начина на живот. Благодаря. По принцип, превенцията по дефиниция ще отнеме време. Така че ако се върнем към лечението на раковите заболявания днес, можете ли да кажете малко повече за това как възнамерявате да имаме равен достъп до лечение на раковите заболявания? Вие казахте, че ще положите сериозни усилия във връзка с оценката на технологиите в здравеопазването. Предполагам, че също ще е валидно и тук. Можете ли да говорите малко повече и за педиатричните лекарства и специфичните лекарства? Този вид лекарства и регламента, който ги засяга, в момента подлежи на оценка. Целта на регламента беше да има по-добър достъп от страна на деца и тези с редки заболявания до лекарства, както и да имаме по-добра терапевтична грижа. Искам да видя резултата от оценката. Трябва да имаме и повече трансгранични клинични изпитвания в областта на педиатрията и педиатричната грижа. Споменахме не само оценката на технологиите, но е електронното здравеопазване и Европейската референтна мрежа която доведе до много голяма промяна. През 2016 година имаше резолюция на парламента, в която се подчертаваше неравнопоставеността на пациентите. Искам да се актуализират всички тези стратегии, но трябва да изчакаме, а не просто да натискаме нещата да вървят напред как ще подходим напред, ще се основава на научните доказателства и оценката на съществуващия регламент, който, нека а, да го споменем, все пак е довел до промяна. За Реню давам думата на Мартик Хози. Благодаря, господин председател. Удоволствие, че сте сред нас, госпожо кандидат комисар. Много съм удовлетворен от това, че въпроса за профилактиката е, и борбата с рака е на такова високо място във вашия дневен ред. Очевидно проблемът е голям и също толкова сериозен е проблемът за подхода ни към него и общо взето липсата на прозрачност. Примерно, ако вземем разрешителния режим за пестицидите, е, всички е, нарушители на ендокринната система липса на прозрачност, хода на комитоложката процедура, Европейският е, омбудсман е, е, констатира, що се отнася до работата на Комитета по транспорта, нарушение в смисъл на неосигуряване на достъп до резултатите от определено гласуване в този комитет. Вие, е, като комисар, в частност, как смятате да е, се съобразите с препоръките на Европейския омбудсман, да осигурите по-голяма степен на прозрачност на е, така наречената комитология? Прозрачността следва да бъде в сърцевината на всичките ни действия и ако бъдем откровени тук, е, трябва да признаем, че една от причините, по която губим е, доверието на съгражданите си в много отношения, що се отнася до безопасността на хранителните продукти, но новаторските е, изделия и така нататък, се корени в усещането на нашите съграждани, че няма прозрачност, че, че не им се казва всичко за резултатите. И в това отношение, както казах, е, измененията и допълненията на общото законодателство за хранителните продукти в посока към по-голяма прозрачност, надявам се, ще ни върне до някъде доверието на нашите съграждани. Това е, това е задача от първостепенно значение. Е, също така. Um, Uh, bees and the, and the bee guidance А, това, което казахме до сега за, за пчелите и, и, и съответните документи, а, например, не се дължи толкова на липса на прозрачност, а на нежеланието на държавите членки да изпълнят това, което им е възложено. Но, но разбира се, прозрачността е нещо важно, залог за доверието на нашите съграждани. И вашите усилия тук, надявам се, нашите в комисията, е, трябва да, да е, се опрат на доверието в предлаганата от нас политика. Е, наистина, доверието е нарушено по много причини, но аз ще работя с всички заинтересовани, за да си върнем това доверие. Е, привърженик съм на взаимодействието помежду ни. Вие е, е, в края на краищата държите връзка с гражданите и може да ни осведомявате за тяхното мнение. Благодаря. Благодаря. Много се радвам да чуя, че вие се ангажирате с прозрачност. Възнамерявате ли да призовете държавите членки Понеже аз смятам, че е, въпросите решения се вземат нерядко в постоянните комитети при закрити врата. Е, ще призовете ли държавите членки автоматично да публикуват е, взетите решения, специално за това, коя държава членка как е гласувала? Ще работя в взаимодействие с държавите членки, за да ги убеждавам в необходимостта от прозрачност и ще търся някакъв напредък Убедена съм, че е много важно това. Знам, че проблеми има, но не мога да проявявам наивен оптимизъм. Във всеки случай е, мога единствено добросъвестно да подходя към, е, към този проблем. Е, нашата работа не е да раздаваме наказания. Е, да заклеймяваме. Работата ни е да търсим консенсус. Така съм работила цял живот и сега с радост поемам предизвикателството. Ева Копач от НП има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Керия Кидис за изчерпателното изложение на, на намеренията и на гледището и за мандата, бих искал да се върна отново на Европейската програма за борба с рака. Много съм удовлетворена, че вие вече отговорихте на въпроса ми преди още да го задам. Така че сега бих искала накратко да ви попитам за политиката за лекарства и медикаменти в много държави членки се наблюдават дефицити. И не само на медикаменти за борба с рак. Е, освен това става дума за достъпни лекарствени средства, финансово достъпни. Е, как смятате да решите този двояк проблем? Извинявам се, че толкова много е, време отнех е, на то, за този въпрос за рака. То, то е много важен елемент от моето задание. Е, имаме невероятната възможност. Аз лично съм развълнувана от възможността, ако я получа да работя по тези въпроси на общоевропейско равнище. А иначе недостигът на медикаменти е огромен въпрос, права сте. Мисля, че е създадена специална работна група. Очаква се тя да излезе с своите констатации съвсем скоро. Е, и недостигът се дължи на много причини, на, на ценообразуването, на режимите на възстановяване на медицински разходи, на производството. Е, трябва да се намери начин за ранно установяване на дефицитите. Една от причините е, за тях е, е паралелната търговия. Често чувам за това и, и това е тревожно явление, но, но тази търговия не може да бъде забранена е, в Европейския съюз. Държавите членки могат да въведат експортни ограничения, ако възникнат такива дефицити. За мен е фактическата и финансовата достъпност на медикаментите са въпроси еднакво важни. Първо, защото фармацевтичната индустрия има юридическото задължение да осигури е, медикаменти за пациентите, а на второ място право на пациента е да има достъп до финансово е, достъпни медикаменти за своите е, здравни нужди. А, знам, че въпросът е много, многостранен, на различни нива се полага, но аз ще работя за преодоляването на проблема. И едно, един съвсем кратък въпрос, ако ми позволите в допълнение. Върши ли се нещо вече по-настоящем за преразглеждане на таксите които внасят европейските фармацевтични компании за издръжка на Европейската агенция за лекарствените средства. И какво смятате да направите, ако няма напредък? А, не, доколкото знам, върви тази работа, а, но въпросът е сложен и, и, и изключително важен. New medicines that we need to be available to the European citizen. В крайна ще става дума за насърчаването на новата изследователска работа, за, за внедряването на нови е, медикаменти. Е, Мария Арена, е, социалисти и демократи. Е, благодаря, господин председател, госпожо кандидат комисар. Бих искал да ви върна на въпроса за пестицидите. Вие работите по наличната научна информация, Днес расте броя на научните изследвания, които сочат връзката между определени пестициди и е, отрицателни последици за здравето. Е, гражданите са изложени по всякакви пътища на тези пестициди. Е, през последните години обема на реализация на пестициди е постоянен в Европейския е, съюз. Очевидно, е, потреблението не може да бъде повлияно. Аз не съм особено удовлетворена от дадените от вас до сега отговори на този въпрос, така че бих искал да формулирам. Как ще направите така, че директивата за пестицидите да бъде правилно, правилно транспонирана от държавите членки? Вие самата знаете, че такива проблеми има. На второ място, какво възнамерявате конкретно да извършите за намаляването на зависимостта на държавите членки от пестицидите? План за действие. Вие не малко казахте за плана за действие срещу рака. Не може ли нещо подобно да се направи за пестицидите? И как ще задължите държавите членки да внедрят нехимични альтернативи, които има. Има такива альтернативи на на употребата на пестицидите. И става дума за въведени количествени показатели за намаляване употребата на пестицидите. Опасявам се, че на зададен подобен въпрос по-рано вие не отговорихте достатъчна степен. Моля да отговорите. I am, um... I'm going to repeat what I said because I think it's important that I'm, I'm heard. Ще повторя вече казват от мен, понеже е важно да бъда чута. И казах, че мога да се ангажирам да, да работя за намаляването на зависимостта от пестицидите и, и, за, и за намирането на нови безрискови, е, нискорискови альтернативи. Аз в никакъв случай не подценявам ефекта на определени пестициди върху човешкото здраве и би било немислимо да поема портфейла на комисар за, за здравето и здравеопазването и, и да не се захвана с тази задача. Е, ние знаем, държавите Ченко знаят, законодателството в Европа е солидно. Не се изпълнява правилно. Непрекъснато се провеждат одити и трябва да се наблюдават защо държавите членки не го изпълняват действащото законодателство и когато е, нарушенията са системни, ще трябва да се вземат мерки. Но аз е, бих искала пределно ясно да заявя, че въпросът не може да бъде вземан отделно от всичко останало. Той е част от зеления пакет, от зелената сделка, от веригата, от, от нивата до трапезата. И, и, и ние не можем а, да постигнем резултатност на, на на тези свои големи стратегии, наистина, ако не се изправим с лице пред такъв един въпрос, като въпроса за пестицидите. А по отношение на високо токсичните химически продукти, е, е, по комитология днес е прието законодателство, благодарение на което може все така да се запази употребата на тези високорискови вещества, независимо от научните изследвания, които е, сочат тяхната токсичност. Година след година се потвърждава употребата на тези пестициди с срокове до 5 години това е неприемливо и фактически не стимулира производителя да търси альтернативи. Нали, вие какво ще направите за, за това? Възможно ли е, между другото, да се прекрати този комитоложки процес, нали, този ред на непрекъснато разрешаване на постоянната употреба на пестицидите, независимо от научните сведения. Благодаря, не знам за глифозата ли говорите, конкретно не, не само за глифозата, Понеже глифозата получи разрешение за 5 години, знам, че беше много спорно наистина това решение и, и, и пак ще се преразглежда. Да, нужна е прозрачност. Решенията трябва да бъдат научно обосновани. Аз ще работя упорито за приемането на показатели за намаляването на риска. Това пак влиза в зелената сделка. За мен това е част от, от концепцията едно здраве, единно здраве. Ам, да, трябва да стимулираме е, новите изследвания, новаторските подходи за възприемането на, на по-низкорискови альтернативи на, на високо токсичните вещества, особено в земеделието. Е, земеделските стопани и лека по лека да се откажат от такива вредни за човешкото здраве химикали, знаем, че те все още са в употреба. Благодаря. Госпожа Мец от Зелените. Госпожа кандидат комисар, бих искал да ви запитам за генетично модифицираните организми. Европейският парламент е възприял категорична позиция по този въпрос. Ние по време на миналия мандат приехме възражения срещу разрешаването на определени генетично модифицирани вещества. Знаете, че и сред държавите членки никога не е имало единодушие за разрешаването. стандартната позиция на комисията до сега обаче е била положителна. Пита се защо. Комисията не е юридически длъжна да отвръща положително. А има много основателни причини да се откаже. Ще се вслушате ли вие в демокрацията, в парламента, в държавите членки? Ще престанете ли да казвате да на ГМО, след като няма квалифицирано мнозинство за? След това новите генетично модифицирани вещества, които се появяват. Европейския съд е постановил още през юли 18 година, че е, новите попадат в приложното поле на действащото законодателство. Европейската комисия обаче все още не е приела някакви смислени действия в защита на, на е, земеделските стопани и на потребителите е, в изпълнение на въпросното решение на съда. Какво възнамерявате да направите пак за оценка на безопасността, за етикетирането и така нататък? Благодаря. Аз добре знам, че въпросът за ГМО е един много деликатен, нерядко разгорещяващ мненията въпрос. Независимо от научните сведения, няма, очевидно, няма доверие сред широката общественост в ГМО. Вече казах, че благодарение на, на измененията и допълненията на общото законодателство за хранителните продукти и, и във връзка с прозрачността ще, ще имаме най-малкото една по, по-добра представа за нещата. Решенията трябва да бъдат научно обосновани. Не Европейската агенция за хранителните продукти дава разрешения само за безопасните ГМО, но наистина 19 държави членки са взели е, решение да ограничат е, отглеждането на ГМО на своя територия. Така че въпросът не е само за научно мнение, а и за обществено мнение. Много добре познавам решението на съда от 2018 изцяло го зачитам и трябва да се работи за неговото изпълнение. Аз, след като събера цялата информация, е, във взаимодействие с вас, прочим, и други заинтересовани, ще формулирам позиция. Впрочем, отбелязвам, че вие казвате, ще зачитам ли демокрацията, ще се вслушам ли в парламент. Аз не мога да се ангажирам за това или онова, кой знае колко, но категорично мога да се ангажирам в подкрепа на демокрацията и ще се вслушвам в парламента и това не са празни приказки. Аз ще работя в тясно взаимодействие с вас, понеже по, по много от тези въпроси, нали, ГМО, а, а, новата, новите развъдни технологии и така нататък, в, Европейският парламент е излизал с категорични становища, които са имали своя политически принос. Така че аз определено Нали, ще работя и с парламента, и с държавите членки, и всички заинтересовани страни. И отново, с риск да, да досъдя, аз ще кажа, това е част за мен от стратегията от нивата до трапезата. Вие казвате, че има безопасни ГМО, но ние знаем, че има пропуски в оценките на Европейската агенция е, не, не се проучват остатъчните количества на, на глифозат и други. Е, но вие отговорихте на въпроса за демократичната легитимност е, и отговорът ви ме радва. Що се отнася до... Но за да можем да осигурим проследимост на новите ГМО, спешно се нуждаем от разработването на методи за проследяване и вие трябва да поведете този процес, поемате ли и тази задача? Да, аз добре знам, че е, ЕФСА, Агенцията за хранителните продукти, ми е подведомствена и аз няма да се поколебая е, да обърна внимание на нещо, което е в ресора ми. На второ място, аз лично е, бих искал да, да разгледам новите развъдни техники и най-новите научни постижения и ако е нужна нова уредба, аз не ще се поколебая. Да. Разгледам въпроса. Давам си сметка за липсата на доверие, но още повече давам сметка за обществената загриженост. Е, е, част по-скоро трябва да, да, да постигнем максимална прозрачност, за да знаят хората какво слагат на масата си, в каква среда отглеждат децата си. Следващият въпрос независими Оскар Ланчини. Grazie Presidente. Le inquietudini in merito alle frodi alimentari e alla qualità degli alimenti minano la salute e la fiducia dei consumatori e danneggiano l'intera filiera alimentare europea. Благодаря да, да, да, накърненото доверие на потребителите на нас е огромни щети на, на европейското земеделие, на хранително-вкусовата промишленост. Знаете, поредни скандали. Не, на, на, на, наскоро конското месо не е обявено в говежда продукция и така нататък. Е, щетите са огромни и държавите членки не, не смогват, не, не успяват да а, разследват, да санкционират, а санкциите а, следва да бъдат тежки. И Генерална дирекция селско стопанство, Генерална дирекция здравеопазване а, са задължени по, по регламента да определят правилата за обмен на информация как възнамерява комисията да усъвършенства на общоевропейско равнище системата за превенция и охраняване на действащото законодателство? Благодаря. Злоупотребите в хранително-вкусовата промишленост, доколкото знам, са на стоеност 8 до 12 милиарда загуби посяга се пряко върху потребителското доверие. За съжаление, нямаме, доколкото знам, легално определение на понятието злоупотреба в хранително-вкусовата промишленост. Е, проблемът е широко разпространен и е, и е световен. Европейският парламент има е, резолюция по въпроса още от 2013 година, мисля. И тук място имат и Европол, и Олаф, и, и определено аз ще взаимодействам с всички. Да, да видим дали не се нуждаем от ново законодателство в тази област. Il motivo per cui la sicurezza dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti deve ehm, трябва да се е, оценява безопасността на веществата, които влизат в съприкосновение с хранителните продукти, тъй като е, могат да доведат до е, за, замърсяване. Има солидна нормативна уредба на Европейския съюз, но тя засяга само някои вещества, на, на пластмасите, например. А много други вещества са регламентирани единствено на национално равнище, което е, води до липсата на еднородност, на еднаква защитеност на европейските потребители. Засяга се конкурентно способността. Възнамерява ли комисията да хармонизира по-нататък законодателството в тази област. Е, става дума, струва ми се, за материали в е, контакт с е, хранителни продукти. Въпросът е изключително важен, понеже става въпрос за, за съдържанието на хранителните продукти, за човешкото здраве. Имаме регламент от 2004 година, който в момента се преразглежда освен това знам, че през 2016 година Европейският парламент е поискал още 13 контактни материали да попаднат в полето на регламент. Вярно е, че е, уредбата в държавите членки е различна. Предстои доклад за пластмасите, но нямаме информация за много други материали. Към това бих добавила следното. Агенцията за хранителните продукти се занимава с въпроса, но още нещо аз бих искала да кажа. Нужна е информация за така наречения ефект на коктейла, е, на съчетаването на различните контактни материали. Дали ще регламентираме, питате, за други контактни материали. Отнасям се с разбиране към това безпокойство. Ще се запозная с научните изследвания и ще приоритизирам, като на първо място се наредат онези, за които е известна относителната им опасност за човешкото здраве. Въпросът е изключително важен и той ще се отрази както в зелената сделка, така и в програмата от нивата до трапезата. Екаре ще зададе сега въпрос. Херман Терч. Е, благодаря. Госпожо Кирякидес, е, добър вечер. Живеем в тежки времена. Е, науката и, и, и техниката, научните знания твърде често остават на заден план разговорите се политизират, разгарят се страстите, вземат се емоционално, а не научно обосновани решения. Вашият предшественик отстояваше позициите на науката, но председателят на комисията Юнкер и други не го подкрепиха в кръстоносния му поход. И проблемът остава нерешен и расте. Вие вие как ще си осигурите подкрепата на колегите си от комисията? За да се вслушат в гласа на учените. И по-конкретно, какви конкретни идеи имате вие, за да осигурите по-решаваща роля на науката срещу идеологията в законодателния процес? Аз категорично смятам, че Политическите решения следва да бъдат научно обосновани. Това не винаги е възможно, не винаги е, е и прието от нашите съграждани поради ширещата се дезинформация. Е, ви дам един пример. Е, има научни сведения, е, според които е, е, децата следва да бъдат вакцинирани. И въпреки това, през последните няколко години е, редица изкоренени до сега болести в Европа, в това число едрата шарка, се връщат поради отказа от, от вакциниране. И тук не става въпрос само за дезинформация, за, за разпространение на, на неверна информация, а и за нееднородност на вакцинационните планове на държавите членки. И заедно с Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, Европейската агенция за медикаментите и държавите членки, разбира се, следва да установяваме всеки източник на дезинформация който влияе отрицателно срещу безспорни научни данни. И онова, към което ще се стремя, е да заявявам в колегиума на комисията с цялата отговорност на а, а, своя опит ролята на науката. Имайки предвид обаче и други съображения, които са факт, за да можем да убедим широката общественост да подкрепи редица политически действия в интерес на общественото здраве. За съжаление, разпространението на е, неистинска информация е, е факт. Е, някой от нас не, преди години не можехме да си представим, че би се стигнало до такъв ръст на, на разпространението на дезинформация. И освен това, тази дезинформация, казва задалият въпроса, има, има други отрицателни последици. Всяка економическа дейност е, в това число научно-изследователската дейност, се нуждае от предсказуемост, от, от подкрепа в дългосрочен план. Е, и, и поради състоянието на общественото мнение и на законодателството, насочено срещу учените на практика, немалко научно-изследователски центрове напускат Европа. Законодателство, прието нерядко по, по тесногради, чисто политически и идеологически съображения, е, е, сатанизират се, например, някои фитосанитарни е, продукти, без да са осигурени альтернативи. Генното инженерство е очернено. Вие смятате ли да предложите преразглеждане на принципа на предпазливост и смятате ли да подкрепите на место това принципа на новаторството? Европа крайно се нуждае от това. Можем да а, си позволим да не сме световен лидер. Европа трябва да поеме водеща роля в много области на здравеопазването. Иновациите и науката са а, много важни области. Помня, че е, в миналото имаше много трудности с насърчаването на клиничните изпитвания и много от тях е, се правят извън Европа. Затова изостанахме. Така че е, трябва да променим нещата и пациентите да започнат повече да се доверяват на науката и на изследванията ние се ангажираме с това да подкрепяме новаторството, да се движим напред, да инвестираме в научно на дейност. Програмата Хоризонт Европа вече пое такива ангажименти, така че аз мятам това за приоритет. Защото да вървим напред с новаторство и наука – това би могло само да бъде по-добре и по-ефективно за европейското здравеопазване, защото ще засегне е, е, създаването на лекарства, зеления курс и така нататък. Ние трябва да станем и да бъдем лидер. А, и фармацевтичната промишленост също трябва да се включи. В противен случай ще имаме проблем с недостига на лекарства. time, uh, if uh, Много моля, спазвайте определеното ви време. За ЕНП, господин Раковиц. Ето ме, ето ме тук в центъра. За парламента. Е, ние от парламента ви от комисията сме изправени пред едно и също предизвикателство, едни и същи предизвикателства. Ще имате ли коража да се изправите пред истински убиец на европейците? Рака. Аз съм лекар. Работя в педиатрично-онкологично отделение от много години. Като бивш министър на здравеопазването, много добре знам, че ако оставим държавите членки сами да се борят с рака със собствените си ресурси, битката никога няма да бъде спечелена. имаме стандарти за онкологично лечение на деца, но такива стандарти няма за възрастни. И ако не влезем в тази битка, ако не поемем това предизвикателство, хората никога няма да ни простят. Трябва да създадем стандарти за ранна диагностика, за модерно лечение на всички пациенти в цяла Европа. Това е задачата и предизвикателството, които трябва да поемем заедно. Това е доживотна задача. I wouldn't even try and step into the position of trying to to say that what you have said is not absolutely right, but I will. Е, аз е, няма още веднъж да потвърждавам това, което вие казахте. Има протоколи за лечението на пациентите, но те не винаги се спазват. И ние трябва да направим така, че да се спазват. Когато говорим за плана за победа на рака, трябва да мислим за целия спектър. А, е, имам предвид скрининга, това спасява живот. Ранната диагностика спасява а, а, живот. Държавите членки обаче а, трябва да имат не просто някакви скринингови програми, а такива, които са кредитирани и почиват на а, определени стандарти. Така че ние трябва да определим критериите за скрининговите програми. Ние ще отговаряме за това тези критерии да се прилагат. Мога изцяло да се съглася с вас Ракът е болест, която засяга не само пациента, но и неговото семейство, работодателите. Всеки е, е засегнат, интересуван и въпроса е какво става с хората след като им бъде поставена диагнозата рак, как работят те на работното си място, имат ли, какви са техните отношения с здравноосигурителните компании. Ето това е предизвикателство. Европейския план за победа на трака специално се споменава в писмото за моя ресор. Това не се е случвало никога до сега. Имало е комитети за борба с рака, комисии и така нататък, които са свършили страхотна работа. Сега можем да го направим на ниво комисия. Аз съм човека, който въведе така наречения онкологичен пакет. Ние решихме да финансираме този пакет с обществени и с публични средства. Всички тя да това е финансиране за дейността на лекарите, болниците, които спазват стандартите, правят рана диагностика и така нататък. Но тук е последва едно друго предизвикателство. През 2012 година много държави членки бяха изправени пред остър недостиг на важни медикаменти. Пациентите бяха изложени на риск. Ще създадете ли програма, която да гарантира, че това няма да се повтори, защото а, лечението на онкологичните заболявания е изключително важно? Аз имах често удоволствието да посетя вашата държава. Истина, аз работя в много тясно сътрудничество с лекари а, във вашата страна за, по въпросите на скрининга и така нататък. Това е много важен е този опит, защото той отваря пътя за много други държави. Европейския план за победа над рака трябва да включи много аспекти – превенция, акредитиране, стандарти и лекарства. Наясно съм, че много държави членки, които изпитваха економически затруднения, Безспорно това даде отражение върху тясното здравоопазване, до достъпа на пациентите до лекарства. Така че това ще го включи в плана и ще работим за изпълнението му. Не можем да свалим летвата. Е, и във всеки случай ще се занимаваме с това заболяване. Е, Каролайн е, Волден. Госпожо Кирякидес, ето ме. Е, член 168 от договора за Европейския съюз за здравеопазването е, се казва, че става дума за физическо и ментално здраве. Ви сте работил в продължение 27 години като клиничен психолог и няма да ви изненада, че един от всеки 6 европейци е, страда от някакъв ментален проблем. В момента менталните проблеми засягат десетки милиони европейци. Техните семейства, тяхната работа, тяхната производителност, тяхната перспектива. Госпожо кандидат комисар, и имаме е, ментални нарушения във всички възрасти. Може да говорим дори за епидемии, последствията от това са самоубийства и така нататък. Какво ще направите? Как ще включите менталното здраве в европейския дневен ред? Какво ще направите, за да може държавите членки изцяло да изпълняват политиките за ментално здраве? Благодаря. Когато говорихме, преди говорихме е, наред с всичко друго за е, програмата е, Едно здраве. Когато говоря за човешко здраве, говоря не само за физическо, но и за ментално здраве. Вие сте абсолютно права, че металното здраве до сега не е било включено в дневния ред по ред причини. В много държави членки все още проблема е стигматизиран и хората не се обръщат достатъчно рано към специалисти, за да може да бъде третиран техния проблем. Знаем, че натиска върху децата и подрастващите непрекъснато се увеличава Децата и младежите непрекъснато се бомбардират с информация, която те не могат да филтрират и преработят. Трябва да се заемем с този проблем и аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да върна този проблем в дневния ред. тези пациенти в много държави членки не получават вниманието, което трябва да им се отдели и аз ще направя всичко възможно, за да обърна тази тенденция. Говорим за депресия при възрастните, но също е така и за ред поведенчески проблеми при подрастващите поведение деструктивно към личността също така. И това дава отражение не само върху здравето, но и върху а, образованието. И това е много важна част от бъдещите ми политики. Благодаря ви. Много е интересно а, а, да чуя, че това е важно за вас. Просто менталното здраве не беше споменато. Тук вече два часа а, говорим, което за мен е странно. Много от причините не са толкова медицински, а, а се коренят в околната среда. А, стрес в училище, медиите, социална изолация и така нататък. Всичко това трябва да се подобри, за да намали броя на а, менталните сумощения. Интересуваме какво ще направите. Ще инвестирате средства, ще имате програми, обучение или ще провеждате в държавите членки, в които това е приоритет. Какво ще направите, за да се промени настоящото състояние на нещата? Мисля, че е много важно да комисарите да работят заедно, защото менталното здраве засяга много области. Също така трябва да се обърнем към различните проблеми в различните държави членки. Е, един комисар има проблем, е възможност да огледа проблемите навсякъде и да види какво трябва да се направи. Да, интересно е, че а, никой в тази, казвате, че никой в тази зала не спомена а, менталното здраве. Аз го споменах в моите уводни бележки, защото за мен то е важно по го, защото смятам, че една от причините за това, че не е направено кой знае колко, е, че хората, страдащи от ментални смущения, са един вид забравени. Затова аз ще работя с другите комисари, за да включа менталното здраве в колкото може повече политики. И а, искам да бъда говорител на страдащите от такива смущения за независимите господин Константино. Уважаема госпожо Кириакидис, вие говорихте за менталното здраве. Аз е, от е, позицията на лекар искам да задам един въпрос за възможните дейности ваши като комисар. Вие казахте научни изследвания и новаторство, че искате да ги подкрепите в областта на психиатрията. Вие казвате, че определен вид поведение се третира като патологично. Говорите за различни култури. Има също така и културни смущения. Например, анорексията е поведенческо смущение, което е, е културно обословено. Има ред психични и психосоматични заболявания, но научните изследвания в тези области не получават подкрепа. В списък от 2013 година се говори за културни фактори при анализа и при диагнозата. Трябва да се направи повече в областта на менталното здравеопазване. Благодаря ви за въпроса. Ще се опитам да подходя колкото може по-внимателно. Знам, че е, ДСН промени своята класификация. Видяхме много много от заболяванията не се считат за ментални, бяха извадени от класификацията на ДСН. Вие споменахте анорексията. Има общества, които не признават анорексията, е, в които няма проблем с анорексията и други, в които проблем е голям. За мен основен приоритет ще бъде защитата на човешките права в една област, каквато е психиатрията, изключително чувствителна, чувствителна, защото много често може да се лепне етикет на човек с е, психиатрична диагноза. И това много зависи от културата, в която се намираме. Аз много внимателно ще подходя към тези въпроси. Вие споменахте нормалността, това е субективно понятие. И наистина ще ми трябва повече от две минути, за да се впусна в тази дискусия, с дискусия, но с нетърпение очаквам да поговорим по тези въпроси по, други, по друго време. Благодаря ви. It's a nice follow-up. <laughs> okay, so for SND, Sarah за социалистите и демократите Сара Седрас. Госпожо кандидат комисар, моя въпрос се отнася до а, едно а, а, много голямо предизвикателство. E ММР Мултимикробната резистентност една от причините за това е прекалената употреба на антибиотици без да се е, зачита лекарското предписание – избягването на вакцинирането много често води до такова неоправдано използване на антибиотици. Ние, ние трябва да се борим срещу дезинформацията, срещу вакцините. Каква е вашата стратегия? Как ще увеличите здравната грамотност и здравното образование? Засегнахте е, два въпроса, които са пряко свързани един с друг, защото дезинформацията и здравната грамотност са тясно свързани въпроси. За съжаление, е, Едно от отстъпленията, които наблюдаваме в днешното дигитално общество, се дължи на дезинформацията, която лесно се разпространява в цифровите медии. А, това, което ще направя е да, е да работя в тясно сътрудничество с държавите членки, за да направим така, че гражданите да получават научна информация а, и когато се забележи дезинформация, веднага да се да и се противодейства. Защото проблема е глобален и унищожителен. Про... Проблема с вакцинирането е включен а, ам, програмата Едно здраве. Не можем да допуснем деца да ам, умират от болести, които са били ускоренени от много години в Европа. Така че трябва да подходим чрез образованието и чрез здравоопазването и по този начин да се борим срещу дезинформацията, която пряко засяга човешкото здраве. Имам оточняващ въпрос. Туберкулозата, например, е, туберкулоза, е, е заболяване, при което е, мултимикробната е, е, резистентност е от голямо значение. Има експертна група от Европейската комисия за, по, по въпросите на поради, туберкулозата и а, хепатита. Какво смятате за решенията на тази група и как ще подходите към а, проблема? Мисля, че е, имаше чудесна резолюция на парламента за ХИВ, е, хепатит е, и туберкулоза. Искам да благодаря на парламента за тази резолюция, защото това са три заболявания, които са изключително важни, три заболявания, за, срещу които и за превенцията на които може да се направи много повече. Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията има за задача да работи по този въпрос. Трябва да гарантираме достъп до а, иновации и лечение за хората, които страдат от тези заболявания и трябва да припомним а, че Г7 в Бириц обеща 550 милиона за тази дейност. Това ще бъде моят първи приоритет да направя така, че договореното да се отрази върху живота на европейците. Даниел Буда за ЕНП е Комисията по селско стопанство. Благодаря, е, Госпожо кандидат комисар, аз съм представител на комисията по селско стопанство. Искам да поговоря малко за здравето на животните, което е много важно за мен. И то пряко касае човешкото здраве. Така че трябва да работим и по тези въпроси. Африканската чума по свинете е много остър проблем в източна Европа. Взети са мерки, но а, те не са ефективни в борбата с този вирус, който а, се разпространява трансгранично. Имаше много тревожни случаи а, и много нови огнища в Европа. Има риск вируса да се разпространи и в Западна Европа. Така че фермерите са много загрижени, експертите в областта на здравето на животните са много загрижени, защото а, този вирус ще има унищожително въздействие върху сектора. Засегнате са много а, земеделски стопани. Какво ще направите, госпожо кандидат комисар, за да спрете разпространението на а, болестта? Какви а, мерки за биологична сигурност ще бъдат взети? Благодаря ви за този въпрос. Първо, трябва да, да заявя, че здравето на животните е част от програмата за едно здраве. Африканската чума по свинете е а, а, болест с унищожителни последици. Не засяга а, хората, но е заплаха за земеделските стопани. Така че е заплаха. А, международното положение буди загриженост. Комисията има солидна законодателна рамка, хармонизирана стратегия в тази област. В Чешката република, например, африканската чума по свинете беше изкоренена. В други региони, заради общите граници с съседните държави, африканската чума по свинете се оказа по-голям проблем. Така че трябва да се приложат мерки за контрол, за да се увеличи е, биологичната сигурност е, в селските е, стопанства, да се разпространи информация, защото за сега няма вакцини и Европейския съюз трябва да бъде водещ и да служи за пример и да направи така, че да не се разпространява повече ам, а, болестта защото за хората, които живеят в районите, в които има африканска чума по свинете, последиците са унищожителни и за селските стопани също. foarte mult pentru răspuns. Doamna comisar, în Uniunea Госпожо кандидат комисар, в Европейския съюз имаме механизъм за гражданска защита който а, предвижда да се действа координирано при пожари и наводнения, т.е. държавите членки получават помощ за справяне с това предизвикателство. Предвиждате ли да се създадат подобни механизми в областта на здравето на животните, така че да се спре разпространението на заболявания по животните? Така че комисията да може да действа бързо и координирано, да може да подкрепя националните власти в засегнатите селските региони. Казвам го, защото е изключително трудно да се води борба с разпространението на вируса. Благодаря ви. Благодаря. Има а, а, намеса в случай на криза, които са ефективни. Специално африканската чума по свинете овладяна до известна степен от Европейския съюз. Трябва да бъдем проактивни и трябва да може да реагираме незабавно, когато се изправим така, пред такава ситуация. Трябва да можем да реагираме колкото може по-бързо. Друг а, проблем а, имаме в областта на а, а, растенията. Например, в Италия тогава Европейския съюз взе специални мерки, за да помогне на, да, на държавите членки да направят а, необходимото. Така че ние ще бъдем проактивни до възможно най-голяма степен и ще работим за изграждането на системи, които да ни помогнат да действаме бързо. Надявам се през следващите няколко месеца да ви кажа, че сме успели да изкореним африканската чума по свинете. Много е направено. Държавите, които не са в Европейския съюз и които не са взели мерки и и имат много проблеми. Моята държава граничи с такава държава и там има проблеми при дивите свине. Трябва да а, продължим да работим по тази тема, да остане а, тя в дневния ни ред. Благодаря, Жоал Ферара за кула. Обригад, президент. Аки. Благодаря, господин председател. Обръщам се към вас Говорихме за пестицидите, процедурата е за разрешаване, говорихме за ГМО, безопасност на храните, лекарства. Говорихме за области, в които през годините виждаме има доказателства за връзка между европейските агенции и бизнеса, свързано с определени дози за безопасно използване, както и а, други въпроси, които се виждат от процедурите, които се въвеждат. Всичко това води до задаване на въпроси по отношение на прозрачността на процеса на контрол. Моя въпрос е как вие оценявате ситуацията, доколко тясна е тази връзка и какво предвиждате да направите. Все още ли ще вярвате на анализа на риска, който идва от бизнеса? Или трябва да имаме обществени органи, които да имат активна роля в режима за издаване на разрешения, за да могат да извършат анализ на риска? Благодаря ви. Благодаря за вашия въпрос. разбирам, че понякога има сериозно недоверие по отношение на решенията, които излизат от европейските агенции. Споменахте примери с ЕФСА. времено искам да кажа, че ЕФСА подлежи на мониторинг не само от страна на Сметната палата, но от страна на парламента. Искам да си напомним, че има много стрикни правила, които се спазват от научните органи към ЕФСА. Те трябва да декларират и постоянно да актуализират данните в своята декларация за конфликт на интересите. Аз вярвам на европейските органи. Смятам, че трябва да имаме независим анализ от страна на бизнеса поради много причини, но ще завърша с това. Знам, че ЕФСА като агенция ще бъде част от моя ресор и няма да имам никакви колебания, ако сметна, ако сметна че има намеса, която уязвява надежността на научните данни, които излизат от да поема тази отговорност. Благодаря. Отбелязвам се внимателно вашия отговор. Можехте да кажете повече, но искам да се върна към една тема, която вече беше разгледана. И аз не съм особено доволен от отговора, който получихме от вас. Темата, за която искам да говорим, са пестицидите и процеса на оценка. По какъв начин ще гарантирате, че анализа на риска, като част от тази процедура, няма да взима предвид само острите състояния, които се причиняват, но и хроничните заболявания. Също така, как ще гарантирате, че онова, което не се приема официално, няма да все пак да стигне до нас, благодарение на споразумението за свободна търговия. Опитвам се да разбера защо не съм била достатъчно убедителна за вас по отношение на пестицидите, защото казах, че ще се ангажирам с намаляване на използването на пестициди и внедряване на альтернативи, които не носят рискове. Явно не съм била достатъчно убедителна. По-рано казах, че се справяме с проблем, който е свързан с зелената сделка и от нивата до трапезата. Тази, тази проследяемост. Ще изчакам да излядат оценките на някои от анализите на EFSA и ще взема решение възоснова на това. Някои от вас не си спомням кой парламентарист по-рано говори за това колко е важна науката и че не трябва да го забравяме. Поради тази причина смятам, че е от изключително значение, когато говорим за ендокринни дисруптори, за неоникотини, за пестициди, да разгледаме какви са научните доказателства. Надявам се общото законодателство в областта на храните ще промени нещата по отношение на прозрачността, което създава недоверие в момента в гражданите, но няма как по-силно да заявя, че се ангажирам с намаляване на нивото на пестицидите и търсене на по-низко рискови альтернативи. Това е част от плана, който аз разглеждам като част от едно или единно здраве, проследяване на безопасността на храните от нивата до трапезата и това включва човека, околната среда и здравето на животните и здравето на растенията. Александра Морети от името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Благодаря и на кандидат комисара. Много е важно да имаме балансирано хранене с цел избягване на определени заболявания, сърдечно-съдове, диабет, рек, а също така и намаляване на затластяването сред младите хора, което се разпространява все по-широко в Европа. Съгласна ли сте, че за да може потребителите да избират здравословната альтернатива, трябва да имат на разположение научни данни, а също така да имаме и насърчаване на програми за образование по отношение на храненето. По какъв начин ние, по какъв начин комисията ще се бори с измамите по отношение на етикетирането на храните. В някои държави все още този режим е доброволен. Мислите ли, че една единна схема на европейско ниво ще реши този проблем и ще излезе ли с предложение, което ще позволи на потребителите да получат достатъчно информация във връзка с въздействието върху околната среда на фуражите и дали фуражите, с които са хранени животните, съдържат ГМО? за да може също така да се борим и с факта, че има ползи за човешкото здраве, които не съществуват, а се твърдят. Парадоксално е нашето време. Говорим за затластяването, а не говорим за проблема с похабяване на храните. 20% от нашата храна се похабява и голяма част от а, европейските граждани същевременно а, не се хранят с качествена храна. Поради тази причина аз бих искала да мога да разработя 5 годишен план за борба с разхищаването на храна. Мисля, че това е част от а, общия план за устойчива политика по отношение на храните. Говорихте за етикетирането по отношение на хранителната стойност. Това е важно и е задължително по отношение на предварително пакетираните храни. Гражданите го изискват, когато искат да вземат нещо от рафта в магазина. А, все повече от тях искат да прочитат и да видят дали това, което взимат, всъщност е това, което искат да купят. Аз обаче искам да ви напомня, че наскоро регламента за здравните ползи и въобще за твърденията по храните показва, че това, което четем, не винаги отговаря на истината. Има по-високо съдържание на сол и на други вещества. Това е много важно за гражданите. Има един доклад във връзка с предната част на опаковките – а, той ще излезе до края на годината. Искам да видя резултатите и да продължим да работим въз основа на тях. Също така бих искала да видя и един общ подход в държавите членки. Дали това ще бъде свързано с програма за образование по отношение на храните, не знам, но Нютриско, така наречената програма, не знам, но следва да бъде обмислено. Благодаря ви за вашия отговор. Вие наистина успяхте да напипате проблема. По какъв начин да избегнем изкривяване на вътрешния пазар и да сме сигурни, че потребителите не се подлъгват от етикети, които им предоставят прекалено простена информация. Мисля, че по този начин има дискриминация срещу висококачествени европейски продукти. По какъв начин смятате вие, че една единна система за етикетиране по отношение на хранителната стойност би следвало да работи? Ние имаме чудесно ниво на контрол на европейския пазар, което да гарантира, че нашите граждани имат достъп до безопасна храна. Това е от изключително значение, за да знаем, какво всъщност влиза в рамките на Европейския съюз. Вече казах, че ще изчакам да видя оценката на доклада, който разглежда предната част на опаковките, за да мога да реша какво ще бъде моето предложение. Но в регламента за твърденията върху опаковките има нещо, което не беше споменато, а искам да го спомена. Много от гражданите искат и повдигат въпроса за това, че трябва да знаем откъде идват храните. Това трябва да е написано происход на храната, съответно държавите членки. Продължиха напред по тази тема и вече са добавили това като задължителна част от опаковката. Няколко държави членки 7 на брой в момента правят оценка на тази възможност. Следва да разглеждаме а, тази възможност и да намерим общ начин, за да може потребителите да имат достъп до надежна информация тогава, когато закупуват храна. Това е нещо, което в момента се оценява. Ще разгледам цялата информация и ще изляза с предложение. Благодаря. Маргарет Окин от името на Зелените. Благодаря. Уважаема а, госпожо, една един от основните проблеми по отношение на здравеопазването са прекалено високите цени. Повечето държави членки са в неизгодна позиция при преговорите, защото няма прозрачност по отношение на ценообразуването. Ние в парламента излезнахме с доклад във връзка с достъпа до лекарства, който направи апел към това да имаме прозрачност по отношение на цените на лекарствата, каква всъщност е цената на самото лекарство, колко пари се дават за маркетинг и за лобиране. Нито едно от нашите искания не беше удовлетворено от страна на комисията. Италия, Гърция, Португалия и други държави членки тази пролет подкрепиха една резолюция за прозрачност на цените на лекарствата, която ще изисква от фармацевтичните компании да предоставят информация по тези теми, които споменах. Наистина това е една чудесна резолюция. Въпреки това обаче тази резолюция беше сериозно разводнена и дори моята държава, Дания, участва в този унизителен акт. Моя въпрос е как вие ще гарантирате, че условията при договаряне на цените на лекарства в държавите членки са справедливи и прозрачни. Благодаря ви. All, let's, uh, let's и така, нека да се върнем към проблема, пред който реално сме изправени. Има проблем, който оказва въздействие върху живота на нашите граждани, на пациентите. Има лекарства, които те не могат да си позволят, както имаме и недостиг, дефицит на определени лекарства. Аз ще работя в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни и с бизнеса, както и с държавите членки, защото наистина трябва да разгледаме механизма за ценообразуване в държавите членки, по какъв начин се възстановяват направените разходи за лекарства във всяка държава членка. Това също е огромен проблем има правно задължение от страна на фармацевтичната индустрия да даде достъп по отношение на доставката на лекарства. Трябва да разгледаме нова стратегия, която ще ни позволи да разгледаме въпроса свързан с дефицита на лекарства и с техните цени. Аз ще работя в много тясно сътрудничество с държавите членки, за да разгледаме сериозно този въпрос, защото проблема, който имаме по отношение на цените и възстановяване на направените разходи за лекарства, всъщност оказва влияние върху изпълнението на директивата за трансграничен достъп и начина по който пациентите имат достъп до лечение и лекарства. Съответно, ще работя в тясно сътрудничество с държавите членки, за да видим какво се случва. Също така знам, че държавите членки са създали специална група, заедно с Европейската а, медицинска агенция ЕМА. И скоро ще има доклад, който ще ни предостави ценна информация. След като той излезе, ще мога да взема решение как да продължим да работим от тук нататък. Съгласна съм, че определено следва да направим много повече. И във своето писмо, в което съм описала своята мисия, достъпността на лекарствата е нещо, което е сериозно засегнато. Има висок приоритет в моята програма. Извинявайте, но моя въпрос беше много прост. Знам, че СЗО работи конфиденциално, но СЗО в нея имаше сериозен отпор на големи производители, и държави като Дания, като Обединеното кралство, да нямаме прозрачност. А всяка година цените скачат нагоре. Това а, унищожава болниците, унищожава пациентите. Не буквално, но вие много дълго говорихте. Аз ви питам и искам от вас да осигурите прозрачност. Това е много простичко. Точка. Съжалявам, че усложних излишно вашия въпрос. Може би той няма прост отговор, но аз бих подкрепила прозрачност на всички нива. Тази тема е тема, която трябва да разгледам по-внимателно. Възможно е сега да нямам всичката необходима информация, мога да ви отговоря по-късно и искам да съм напълно откровенна по този въпрос. Благодаря. От името на Реню ще се изкаже Николая Стефанута. Госпожо кандидат комисар, ще продължа по темата, която вече бе засегната от колегите преди мен – може да повторя нещо, което казаха колегите, но ще се опитам да спомена и нещо ново. От това лято имаме сериозен проблем с лечението на раковите заболявания в Италия, неврологични заболявания в Полша. Като цяло има дефицит на лекарства в Белгия, а в Румъния, страната от която аз идвам, през периода 2017 и 2018 година изчезнаха имуноглобулините, което ни накара да участвам в механизма за гражданска защита на Европейския съюз, т.е. трябваше да подходим изключително креативно, за да може здравната политика да работи в полза на нашите граждани. И така, ето моя въпрос. Нещо още, което не беше споменато, Брексит. А то е важно, когато говорим за това дали ще има налични лекарства на пазара. И така, моя въпрос е, можете ли да ни кажете дали ще поемете ангажимент за разработването на списък с най-необходимите лекарства на европейско ниво. Дали ще има законодателство за ранно уведомяване за дефицит на лекарства, което ще ни позволи да действаме в извънредни ситуации и с други думи, тъй като вие споменахте, че пазара е отговор на много от зададените ви въпроси. Ние искаме да знаем дали вие ще сте комисар, който ще се намесва, който ще променя нещата или ще имате за цел да запазите статуквото. Добре, предполагам, че вариант 3 не е правилният отговор. Първо, нека да стана комисар. След това, след като работите с мен, ще може да прецените какъв комисар сте. Аз може да си мисля, че ще бъда някой от изброените видове комисар, но всъщност вие трябва да прецените какъв вид комисар ще бъда аз в, сво, в своята работа. Споменах специалната група в много сложния отговор, който дадох на колегата преди вас. Всъщност тази специална група е създадена от държавите членки от Европейската медицинска агенция за да може да се предоставя важна информация по отношение на дефицита на лекарства. И да, можем да направим повече. Трябва да имаме система за ранно идентифициране на дефицит на лекарства. Знам, че няма как да избегнем Брексит. А Брекзит е нещо, което води до сериозни притеснения по отношение на достъпа до лекарства в много държави членки. Искам да кажа, че наистина има притеснение. Европейската медицинска агенция ЕМА каза, че голяма част от централно контролираните лекарства, с тях ситуацията е спокойна, но у нези, за които разрешенията се дават на европейско ниво. За тях може би ще има проблем с достъпността след Брексит. И това ще бъде в две страни. най-вече проблема в моята страна и в Малта. Онова, което бих искала да видя да се случи, е ратификация на споразумението за оттегляне, за да имаме минимални проблеми във всички области, включително в достъпа до лекарства. Благодаря ви. Бих искал отново да се върнем към специалната група към Европейската агенция по лекарствата. Няма ли да е по-удачно да говорим за някаква агенция или институт на европейско ниво, която да се бори с дефицита, с координа... като координира работата с производителите? И също така искам да благодаря на колегите за това, че преди мен не споменаха Брекзит. Аз не говоря за Брекзит от клинична гледна точка. Това наистина е сериозно притеснение, което ние имаме. Може би това, което вие предлагате, е начинът по който ще продължим да работим. Но въпреки, че може да ви звучи монотонно и да се повтарям, важно е първо да имаме информация, после да вземем решение. Специалната група беше създадена, за да ни предостави важна информация по отношение на дефицита на лекарства. Така че бих искала да оценя работата на тази специална група и след това, разбира се, ще съм отворена към всякакви предложения и ще работя с всички заинтересовани страни, защото трябва да направим повече по отношение на този проблем, който засяга европейските пациенти, а именно дефицита на лекарства. И така, последно не по важност, Петър Лиза. Благодаря много, господин председател. Аз съм в същата позиция като много други колеги важна тема, която исках да повдигна, вече беше повдигната. Доволен съм от дадения отговор. Мисля, че разликата между това и изслушване и изслушването този следобед е като между деня и нощта. Имам специален въпрос във връзка с антибиотичната резистентност. Тук имаме две предизвикателства. Първо изпълнение на законодателство, по отношение на ветеринарните лекарства – беше казано, че трябва да имаме много строг контрол върху хуманитарните лекарства, които са антибиотиците, които се използват в хуманитарната медицина. Готови ли са да направите също по отношение на ветеринарната медицина и после? Необходими са ни нови антибиотици. Готови ли, готова ли сте да работите заедно с бизнеса и да имаме подход морков и тояга, както при педиатричните лекарства, за да имаме някакъв инструмент, с който да можем да мотивираме бизнеса и ако с мотивация не постигнем резултата, да подходим по друг начин с тоягата. Благодаря ви, господин Лизе. Въпреки, това, че това е последния въпрос, бих казала, че е един от най-трудните. Бих искала да му отговоря на две, в две части. Първо, през 2018 година излезе нов регламент – свързан с медикаментозните фуражи и лекарства. И това всъщност е една от основите на антимикробната резистентност. Имаме и регламенти по отношение на това, до каква степен можем да използваме, т.е. до каква степен са забранени определени антимикробиотични препарати при животните – дали този регламент се изпълнява ефективно, предстои да бъде оценено. Имаме много ефективна система от одити с посещение на място в държавите членки. Трябва да видим каква е ситуацията. Споменах индустрията, е, изнявайте промишлеността и иновацията. Мисля, че ние трябва да сме лидери тук, за да можем да постигнем напредък и да имаме нови антимикробни препарати на разположение на нашите пациенти. По отношение на това, което вече споменахте, аз бих искала да видя настоящата оценка на законодателството във връзка с лекарствата за специфични редки болести и педиатричните лекарства, за да видим къде са силните и слабите страни на това законодателство, преди да предложа друго законодателство, което може би ще е подобно. Понякога нещата не опират до това да имаме нов законодателен акт, а опират до изпълнение на вече съществуващото законодателство. Така че следва да разгледаме и двете страни от тази гледна точка. Регламента за педиатричните лекарства и лекарствата за редките болести наистина промени сериозно живота на много пациенти с редки заболявания и деца. Сега този регламент подлежи на оценка и ще видим дали ще предложим ново законодателство. Кратък последващ въпрос. Държавите членки са съгласни, че имаме нужда от иновация, нови антимикробни препарати, но трябва да сме съгласни и с това, че Не е възможно да имаме решение на национално ниво тогава, когато този пазар не е атрактивен за бизнеса, т.е. трябва ни действие на европейско ниво. По-рано казах, че гледам към бъдещето. В този случай обаче ще се обърна назад към миналото. Комисията през 2017 година предложи втори план за действие във връзка с антимикробната резистентност. Имаше 7 отделни дейности по него по програмата Единно здраве в своето писмо с мисията и тук наистина много се повтарям, но е много важно и за мен е голямо предизвикателство като евентуален комисар по здравеопазването е тези неща да бъдат разписани. Говори се за антимикробна резистентност, говори се за рак, говори се за програмата от нивата до трапезата. Тези неща са тук пред нас и ние трябва да поемем отговорността и предизвикателството и да направим нещо по въпроса. По този начин, вярвам, ще можем да помогнем на държавите членки, но също така трябва Европа да вземе водаческа роля, защото антимикробната резистентност е глобален проблем, който изисква действие на глобално ниво. Бих искала да видя Европа да поведе този процес. Добре. Ще минем към вашите заключителни бележки. Имате 5 минути. Ако не искате да ги използвате изцяло, може да го направите. I take that as we would rather you speak less than five minutes, but I won't. Е, все едно на вас да ви каже човек да е, говорите по-кратко от 5 минути. а Знаете колко е трудно това, аз мисля, че няма да се възползвам от всичките 5 минути. Уважаеми госпожи и господа депутати, от все сърце ви благодаря за отделеното време и за зададените въпроси. През последните няколко е, седмици всички е, ме, ме, ме ме уверяваха, че е, това изслушване ще бъде тежко преживяване и уверявам ви сега, далеч не беше разходка в парка, както се казва. но аз съм ви благодарна за, за тази първа възможност да проведем политически дебат по е, въпросите, включени в, надявам се, моя бъдещ е, портфейл. Знаете, че аз е, се отнасям особено при сърце към, към този кръг от проблеми. Е, не бих се явила тук пред вас, ако бе инак. Е, и то е защото въпросният портфел, е, въпросният кръг от въпроси засяга ежедневието на нашите съграждани, тяхното здраве, тяхното припитание, е, е, тяхното благосъстояние. И когато говорим за едното, единното здраве, това, това не са празни думи. Е, това наистина е същинската причина да съм тук. Е, вслушах се много, много внимателно във вашето безпокойство. Антимикробната резистентност, новата развъдна техника, достъпност на медикаментите и прочее и прочее. И аз е, изцяло ще имам всичко това предвид. И както казах в встъпително си слово, сега моментът е назрял. Гражданите очакват от всички нас да поведем е, е, и, и да осигурим преобразования, не просто промени. Е, нужно е да гарантираме постигнатото в интерес на бъдещите поколения. Не можем да седим с скръстени ръце, дължим това на своите съграждани на Съюза. А, и, и за мен ще бъде чест да, да бъда съпричастна към всички тези усилия. Решена съм а, да отдам силите си за намирането на най-подходящите решения, винаги в тясно сътрудничество с вас. Но, признавам, имам още много на което да се науча. Но също така ви уверявам с летящ старт. Е, ще започна работата си, ако бъде утвърдена моята и кандидатура и, и активно ще взаимодействам с вас прозрачно и конструктивно. В край на краща ние е, сме под парламентарен контрол. А, и с това ще направя следното изявление. Според мен повече не можем да говорим за общественото здраве, безопасността на хранителните продукти и безоп... здравето на животните и растенията като отделно взети теми. Знам, че понякога изглежда инак, но всъщност всички тези въпроси са тясно взаимосвързани и нашите съграждани очакват от нас резултати. Всички имаме една генерална цел – единното здраве. Е, трябва да е, обединим усилията си в интерес на своите съграждани, да се вслушваме в гражданското общество, в техния в гласа на нашите съграждани, е, да утвърждаваме научните постижения и нещо бих искал да споделя с вас, което аз съм твърдо убеден. Европейският съюз може да упорства напред по този път. Благодаря ви за вниманието, господин председател. Спестих ви малко време. Е, в Харисто, благодаря ви. И се надявам за напред да имаме възможност да работим заедно.